Der Präsident. Председателят. Председателят. Председателят. Добро утро, госпожи и господа, скъпи колеги. Откривам заседанието. Преминаваме към дневния ред. Първата точка в дневния ред предвижда изявление на съвета и на комисията относно програмата за дейността на Кипърското председателство на съвета. Много сърдечно поздравявам в Европейския парламент е, председателя на съвета, президента на Република Кипър Деметрис Кристофиес. И веднага му давам думата. Кирия